Uh, dear friends, we've got a lot of problems. Скъпи колеги, имаме много проблеми, а пък е толкова важно това изслушване. А, някои колеги ми съобщиха преди половин час, а, че трябва да заминат а, за летището, тъй като трябва много рано да а, се появят преди полета. А, много малко колеги има, а пък аз трябва да напусна в 4 часа. Обикновено в 5 и половина, но... Но от друга страна, там темите са важни, нашите докладчици са важни it was a very sensitive sentence from your side. You must remember about that. Thank you very much, but still, you see, my proposal is... Така че моето предложение е да да вземеме първо първата част, всички да си направят представенето и след това да обсъждаме. Защото ако разделиме нашето изслушване на два панела, а, няма да имаме достатъчно време. А, а по този начин ще скъсиме изслушването с половин час, 40 минути. Така че ако сте съгласни, да започнем. Дори няма да ви попитам дали сте съгласни. Ами, дайте да, да започнем. Обикновено аз правя няколко уводни слова. Сега, само две-три думи. Става дума, че нашите, нашите теми са свързани с съхранението на енергия. Всичко в крайна сметка е съхранение, включително и всичко, което е свързано с автомобилната индустрия, преносните мрежи и така нататък. Затова давам думата на първият наш оратор, Патрик Леренс, генерален секретар на ЕАЗЕ. Много важна асоциация Обикновено казвам по няколко думи, за да представя докладчика, но този път просто ще стъкатим нещата. Е, в крайна сметка, повечето от нас ви познават добре, така че много ви моля, започнете. Благодаря. Ще започна директно. Аз съм генерален секретар на ЕАНСА, Асоциацията за съхранение на енергия. И така. ЕС има три основни цели. Най-напред да популяризира идеята за необходимостта за съхранение на енергия, за създаване на един честен пазар за съхранение на енергия и да поощри развитието на тази технология и да събере средства за изследвания и проучвания на тази технология. Вие виждате нашите членове. Имаме около 40 членове. Те включително имаме представители на операторите, на бизнеса, на изследователската и научна общност. Така че от една страна ситуацията е много предизвикателна, тъй като конкуренти са включени тук. От друга страна, в крайна сметка, искаме да представяме целия сектор. На този слайд виждате при съхранението на енергията различни е, технологии. Имаме много голямо разнообразие от технологии. Има пет фамилии, е, така семейства, така да се каже, на съхранение на енергия. Виждате ги на екрана. По принцип, тези членове на фамилия, на семейството се променят, но технологиите си остават. Имаме водородна технология, синтетичен природен газ, и имаме механични помпови технологии, термопомпи. Ние се опитваме да балансираме цялата система по този начин, защото системата не е балансирана. всъщност енергии, енергийната, с енергията, е, съхранението на енергията е навсякъде. От генераторите до автомобилите, до касовите апарати, Независимо от къде идва тази тех... Е, е, е, енергия, дали е соларна, дали е вятърна, винаги става дума за съхранение на технология. На този слайд виждате едно обобщение. Обобщение на конвенционалните енергии и на възобновяемите енергии енергии, е, трансмисионните системи, дистрибуционните системи, т.е. преносните системи и разпределителните системи са засегнати и включени в темата. Ако искате да захранвате, например, една парна електроцентрала, парна, парна турбина, извинявайте, ще ви трябва повече енергия и повече съхранение, но така или иначе всичко е, се свежда до един механизъм. Е, мога да обобщя. Имаме микс от технологии. Затова е толкова важно да ги проучим в подробности когато се мисли за законодателство, трябва то да е такова, че нито една технология да не се блокира. Законодателството трябва да остане отворено. Имахме и изслушване с политическите групи. По, по принцип, на ниво разпределителна мрежа има различни източници, главно фотоволтаични източници. Това трябва да бъде включено. Тоест, тук става дума за качество, когато <clears throat> и, и можете да съхранявате енергията, тогава от вас зависи колко скъпа ще е тя, колко, кога искате да се включите в мрежата. Нещата могат да се случат постепенно, стъпка по стъпка няма нужда да се мисли веднага за огромни централи но също така на ниво оператори на преносни системи има нужда от подкрепа. А, трябва да може енергийната система да се балансира бързо. И а, идеята за просюмерите, консюм, т.е. потребителите, които сами произвеждат енергия те също трябва да бъдат включени, защото те също са различни. Има много различни начини, по които могат да се съхранява енергия и най-ефтиният начин не е непременно съхранението на електрическа енергия. Какво е важно? Съществуващата структура на пазара в момента се основава на историческа е, еволюция. Ние имаме такава система в момента, която разпределя енергията от една, от една централна единица. В момента ни трябва обаче друга система на разпределение на енергията. и тук може би трябва да помислим за едно разделяне на отделните елементи. Защото е производител на енергия може да е един потребител, може да са други малки единици. Въпросите <clears throat> са доста сложни. Е, също така е интересен въпросът за данъците и за таксите трябва да се избегне двойното плащане, т.е. когато не се ползва енергия. И на, накрая, възобновяемите енергии. Те трябва да могат да бъдат разпределяеми. Освен това, смятаме, че всички услуги на пазара, че всички системни услуги трябва да са обхванати от пазара. Нито един генератор трябва да бъде накарван, принуждаван да предоставя услуги. Някои услуги или някоя, някоя част от енергията може да бъде съхранена според желанието на оператора, на производителя. И това, което е важно, ако моите услуги са по-добри, това не означава, че аз ще получавам по-добро възнаграждение. Ако съм по-бърз, също. А, и точно това трябва да се промени. Колкото по-добро е качеството на услугата, толкова по-добро трябва да е заплащането. Ние искаме дългосрочни договори в този смисъл, защото по такъв начин ще може да има и инвестиции и кредити и от банките. Това е в общи линии, това, което исках да ви кажа. Виждаме добавената стойност на, скла... на съхранението на енергия. Ние не искаме финансова подкрепа, но искаме възможност за развитие. Благодаря. Вие може споко... Виждаме, че ситуацията на пазара се променя от 2011 година. А, има много промени, които настъпиха. А, вие също се занимавате с проблематиката от 2003 година. Ние, запом... Ние помним какво се случи в Европейския парламент от тогава. Благодаря ви. Сега професор Томас Хамахер е следващият оратор. Той се занимава с физика. Той работи в Кьолн, в университетите в Кьолн, Бон и Ахен. Занимава се с физика на плазмата. Вие сте професор от Техническия университет в Аугсбург и Мюнхен. Имате думата. Thank you very much for the invitation. Благодаря за поканата. Ще се опитам да дам по-обща картина на това как трябва да разглеждаме енергийното съхранение и въобще ця... в цялата енергийна система. Смятам, че основният въпрос за съхраняването на енергия е как да се интегрират различните източници поне по това работим сега и а, когато се опитваме да намерим начин да осъществим тези, това съхраняване на енергия, трябва да видим какви технологии можем да използваме. Тук ще набележа четири основни елемента, които според мен са от основно значение, когато се опитваме да сравним възможностите на съхранение тук в Европейския парламент мога да кажа, че това е европейски проект. Да се вземат всички възобновяеми енергии от Европа и да се свържат по някакъв начин в мрежи. Другото е гъвкавото търсене. Например, в бъдеще електрически коли те могат да се зареждат а, не само чрез кабел, може и по друг начин, примерно с възобновяеми енергийни източници. И а, когато имаме такова двойно, примерно, зареждане, електрическа система и други, това може да а, промени много нещата и също да видим как да използваме и възобновяемите източници, и възобновяемите енергии в отоплителната система. Ще започна с ето тук няколко графики. Единственото, което ще покаже, виждате влиянието на вятърната електроенергия за една държава. Примерно виждате е, промените в една от е, кривите. Но ако погледнете европейската, кривата на европейската е, ското използване, виждате какво става, докато виждате примерно за отделните държави. И се разбира, че трябва да създадем наистина голяма, широка мрежа, а, навсякъде и само така ще увеличим търсенето. И смятам, че Европа има един от най-големите предимства за ползване на вятърна електроенергия. И смятам, че то е добре Европа да върви в тази насока. Скачам няколко слайда, а сега съхранението на електричество. Ще погледна отгоре надолу. Тук имам няколко картини, които представляват ситуацията в Германия. Основният резултат е, че ако погледнете само електрическата система, ако разгледате до каква степен има използване на възобновяемите източници, със сигурност ще ви, ви трябва съхранение. Но проблемът е, че няма нужда само от, примерно, батерии. В един момент ще има нужда и от съхранение, което ще позволи е, да компенсира сезонните флуктуации, сезонните промени. И за такива сезонни промени имате нещо, например, имате нужда от нещо като водород. Тоест много по-сложно, е, отколкото просто да имаме батерии е, там, където живеем. От всичко, което виждаме, тук прескачам още няколко графики и е, това означава, че имаме едно изискване, идващо доста късно, когато имаме доста голямо вече проникване на пазара на възобновяемата енергия. И ако видим европейския контекст, можем да сравним с националния. След това обвързването на различните сектори – това е първото, на което трябва да погледнем в детайли. Какво означава то? Означава, че когато носим електричество към а, отоплителната система, може да има много ползи. Първо, можем да бъдем много ефикасни, ако счетем, че а, турбините, помпите, които произвеждат топлина, могат да зависят повече от електричеството, Та може да има такава възобновяема възобновяемо електричество, което да се използва за отопление в последствие. Можем също да инсталираме някакви малки такива складове за топлина. И после или трябва да станем по-гъвкави, или ще загубим ефективността ако имаме електрическо отопление в централното парно, така да се каже, това може да струва около 10-15 кВт часа, евро на кВт часа, извинявайте. Така че можем да вървим в тази посока. Виждате тази а, схема можем да имаме дневни и нощни такива складове на енергия. Целта е да се усили проникването на възобновяемата енергия на пазара. Ако имаме такава обвързана система, трудно бихме имали нужда от места за съхранение на електричеството. Просто ще съхраняваме топлина и няма да имаме нужда от тези огромни водородни е, складове и други. Ето това се опитаме да постигнем с подобно вързване. Просто търсим правилния пазар и разбира се, ще трябва да видим с какви технологии разполагаме и какво може да бъде направено, за да видим как ще а, проработят нещата. И тук стигам до едно обобщение. Имаме нужда първо да помислим за европейският целият континент. Имаме райони на юг с много голямо слънчево греене. Имаме северни райони с много вятър. Така че трябва да ги обединим. Аз не съм политик, но а, мисля, че това може да бъде един добър проект. Второ, разбира се, имаме нужда от система за съхранение – но трябва да бъдем много отворени относно технологията, т.е. да не правим такива прибързани оценки. Обвързването на системата също е много важно. Имаме нужда и там от повече научно-развойна дейност. И разбира се, имаме също една добра регулаторна рамка. Вече имаме такава на ниво дистрибуция – тя внася и е конкуренция в пазара. Това може, според мен, да е един от начините да се включи или съхранението, или обвързването. И вече технологията ще реши кое ще има превес. И нещо друго, също бихме могли да помислим за всичко, което правим тези дни. И дали то отговаря на либерализацията на пазара. Така че Смятам, че можем да го направим по много свободен начин, много либерализиран начин. Да видим дали това ще проработи. Но бихме могли също така и да, да помислим а, дали няма начин да а, променим нещата. И Европа смятам, има възможност за а, това да развие електрическия пазар. Това са странични забележки. Разбира се, нещо друго също много важно. Особено тези батерии, те може да бъдат дори и много, много по-важни за други региони и предоставките на електричество. Разбира се, имаме много проекти в Африка. Ако отидете в едно малко а, а, африканско село и занесете батерии, това може да промени. Фотоволтаичните батерии, примерно и други, могат да променят живота там. Благодаря. Благодаря, господин професор, но вярно професорите винаги говорят малко по-дълго. Но и аз имам същата слабост. И сега минаваме към следващият ни оратор. Добре дошъл на Йорго Четимаркакис, бивш член на комисията ИПТРЕ. В продължение на 10 години той е бил член на Европейският парламент, много много активен в подготовката на седмата рамкова програма и един от наистина а, така радетелите за създаването на Европейският технологичен институт. Uh, uh, uh, Всички бяхме, наистина подкреп, подкрепяхме тази идея. Господин Чет Ци Маркакис е генерален е, секретар на Hydrogen Europe. Той е бил и преподавател, и, и гостуващ е, преподавател в е, много университети. Вие всичко го познавате. Е, Йорго, Йорго, искам да те поздравя и за рождения ти ден. Имам удоволствието да ти за рождения ден. Благодаря. Благодаря, Иржи. Благодаря за това, че ме покани. Аз наистина ще, ще навлеза направо в темата. Hydrogen Europe, това са 94 фирми от 16 страни, които са обединени, като Toyota, Honda и други защо ме поканихте? И защо съм поканен? Мисля, че ето тук ще ви на, на този слайд виждате сравнението между водородното съхраняване и другите, другите видови е, съхраняване, е, което водородното съхраняване става на, чрез генериране на водороден запас чрез електролиза на вода. И след това отново, отново се генерира енергия чрез енергийна клетка и се получава електричество. Така, има няколко е, е, технологии за съхранение. Пред преждеговорящите наблегнаха на някои от тях, но водородното съхранение е най-доброто за е, съхранение в големи мащаби, без да е необходимо много голямо инвестиране. Тоест, колкото, колкото повече е по-голям е обема на съхраняваната енергия, толкова по-малко са разходите. А сега не искам да ви покажа едно видео, 50, 50 секунди само, за да видите просто да можете да сравните да видите как, как всъщност функционира водородното съхранение и как в крайна сметка а, а, функционира преработката на електричество чрез енергийна клетка. А, Колрайт, както знаете, е един супермаркет в, в, в Белгия, който участва все повече и повече в създаването на зелената енергия, зелената економика. А, ще видите, че близо до Брюксел Колерайт създаде едно смесено е, предприятие за съхраняване на енергия, така че можете да го посетите, можете да видите просто на, на място как а, е, е, фун, фун, функционира цялата а, цялата система и цялата производствена верига. Виждате тук начина на на съхранение, значи фотоволтечната или вятърната енергия бива превърната в вода и след, след това подаване на енергията за захранване на най-различни е, технологии. Виждате това е енергийния парк Майнц, близо до Франкфурт, създаден от Сименс и няколко други фирми. Виждате тук различните компоненти, системните мрежи, трансформаторите, съхранената енергия в танкери и част от енергията след това тръгва направо по газопроводите. За какво може да се използва водородният запас за, в автомобилната промишленост. Виждате Toyota и други марки. Daimler. виждате автобус, тежкотоварен автомобил. В много от страните вече автобусите биват управлявани с водород или електрокара или или високо повдигача на Колрайт. А, виждате тук, че са необходими не повече от 5 минути за зареждане с водород, като обема ви позволява да изминете 500 км, докато електричеството не 20 минути са необходими за а, отсечка от 160 км. Утре ще бъде открита първата водородна станция за зареждане с водород близо до Завентан в 12.30 и една водородната горивна станция ще бъдат представени няколко модела водо, коли, водородни коли. А, виждате тук а, един цен, центъра на данни. Не знаех, че че Google е един от най-големите потребители на, водород, на водородно гориво, защото осигуряваме сигурност на, добав, на доставката, е, чиста, чисти технологии, чисто гориво. Виждате, че е, японското правителство реши да превърне е, Олимпийските игри през 2020 година в Олимпийски водородни игри. Бе изработен проект, който в момента се осъществява. А, защо няма пазар за водородното съхраняване? Направено е едно изследване, може да се запознаете с него. Има тук няколко изследвания, които съм поставил. Защото, защо няма пазар, защото няма дефиниция, защото няма, не се насърчава а липсата на пазар води до огромни загуби. За да, за да се създаде подобен пазар, трябва да се справиме с няколко е, предизвикателства. На първо масло регулаторни предизвикателства. Необходимо е първо полити... е политическа подкрепа, необходими а, са стимули. Е, сега, Иржи. Ако, примерно, ако искаме да а, а, бъдем много рационални, бихме могли да захранваме асансьорите на Европейският парламент с водород, тъй като капацитета за съхраняване, водородният, за водородното съхраняване е най-гъвкавото, най-ефтиното и с най-големият капацитет. Ами, е, е, си политиците говорят, обикновено говорят по-дълго и от професорите. Благодаря на всички ви. Всичките изказвания бяха прекрасни. Е, ти винаги си бил много активен и си, си правил много всеки път, като, когато си започнал да, да се занимаваш с нещо. Сега давам думата на господин Хил, който ръководи амбициозните планове и изпълнява амбициозните планове на Тесла в Европа и Африка. Така че очакваме с нетърпение какво ще ни кажете. В а, а, първите две изказвания а, беше, беше, беха представени проблемите, свързани с регу... Регу... регулирането на съхранение, докато господин Четима Какис мина към втората тема. Advocate... Благодаря. Аз ще говоря за съхранението на енергията, без да се спирам на определени, е, определени видове съхранение и определени видове енергия. Ще говоря по-общо. Нашата мисия е да променим системата, да променим света, извинявайте, в посока на устойчивостта. Ние се намираме в поколението, живеем с поколението на декарбонизирането, с поколение, което иска хубави коли и хубави продукти. Нека кажа нещо за продуктите, които, които искаме, които ние произвеждаме и начина по който ние искаме да променим света и да действаме. Тук вие виждате възможност за съхранение на енергия в домовете. Такива е, домове имат е, доста фотоволтаични системи и такива домове, такива системи са разпределени на много места в Европа. Тоест потребителите могат да управляват своето потребление по много по-добър начин. На ниво търговия, по-скоро комер... комерциализация, в по-голям мащаб. Това е един завод, който е една на е електроцентрала, която се строи в Хавай, 13 мегавата. Това е специално съоръжение за съхранение на енергия, т.е. това е нещо много важно. Да, важно е да се знае къде ще и как ще е връзката с мрежата връзката с агрегаторите. По този начин ще помагаме на хората да съхраняват енергия по най-ефективен начин. Виждате, това не е вече научен опит. Това е нещо, което е на пазара а, и на промишлено и битово равнище хората вече се опитват да контролират своята своето потребление на енергия. Това вече се случва, както виждате. Съхранението на енергия има много голям капацитет. Много от съществуващите електроцентрали биват спирани или пък ще бъдат спрени в бъдеще и ще бъдат построени нови такива и нови мрежи. Те ще са по-ефективни, по-сигурни от енергийна гледна точка и ще предоставят по-добро, по по-стабилно разпределение на енергия, което е важно за Европейския съюз. Производството на енергия от е, вятър и, е, и от слънце е, тази енергия, това производство се увеличава, но заедно с това се увеличава и нуждата от една сигурна инфраструктура. Така се увеличава и процента на възобновяемата енергия в енергийния микс. Тесла е компания, която произвежда акумулатори. Много сме известни с това. Тук виждате енергийната плътност и тенденцията на енергийната плътност. Ние се развиваме, не стоим на едно място, произвеждайки акумулаторни клетки. Глобалният пазар на акумулаторни клетки. Виждате <clears throat> тук развитието. Ние строим в момента една гига, един гига завод, така както го наричаме ние. Е, ще се произвеждат акумулатори от всякакви типове. Инвестициите са от порядъка на милиарди. Е, и това се оправдава с факта, че всъщност много економично е съхранението на енергия чрез акумулатори. Сега ще се спра на петте цели на Съюза. Виждате ги на слайда. В подробности ще се спра на първите две. Европейският съюз внася много петрол, нефт, газ. Е, сигурността е критичен фактор. Каквото виждате на слайда тук е оценка на различните капацитети за създаване на енергия от възобновяеми източници. Голяма е нуждата от една стабилна мрежа за разпределение и съхраняване на възобновяемата енергия. Не знаем дали това ще, една такава мрежа ще се случи докато сме живи, и ще бъде създадена в съвършен вид, но така или иначе нуждата е на лице. И така, минаваме към различни видове съхранение на енергия. Искаме законодателството да, по, да позволява достъп до различни пазари на съхранение на енергия. Не би трябвало достъпът да се ограничава. Дори ако не говорим за възобновяемите енергии, съхранението чрез акумулатори ще, е все, ще си остане важно. Е, то ще бъде добра подкрепа за мрежата, особено когато престават работа конвенционалните електроцентрали и топлоцентрали акумулаторите ще са един възможен отговор за, за, рез, за, създаване на резервна енергия и, и това ще е един добър бизнес модел за съхранение на енергия и на, от възобновяеми енергийни източници. Виждам, че времето ми изтича. Какво обаче може да се каже за разпределителната мрежа. Ние искаме да намалим разходите за инфраструктура. По принцип, ние се движим към трансфер на информация и на данни. Създава се нов пазар за това. И в заключение искам да кажа нещо за потребителите. Е, поведението на потребителите се променя. Хората почват да разбират, че те могат сами да управляват енергията. Те имат възможност да правят избор дали да ползват енергия от компаниите, от предприятията, която я произвеждат, или да, я, да произвеждат енергия сами. Въпросът е да се даде достъп до една такава възможност. В бъдеще цените ще могат да се определят много гъвкаво. Е, Цената ще се, повеличава, ще се увеличава, когато потреблението е по-високо и ще спада, когато не е. Това ще намали до голяма степен цените на енергия. И така, е, съхранението на енергия е нещо много интересно. Ние вървим към все по-изискани системи за съхранение на енергия. Благодаря. А сега искам да открия дискусията. Господин Рубик е следващият оратор. Искам да благодаря на колегите за тези задълбочени презентации. Мисля, че това наистина е голям шанс за съхранение на възобновя енергия. Принципът е, естествено, да имаме инфраструктурата и по тази инфраструктура в последствие да може да потече енергията. Много интересни бяха всички възможности за съхранение. Въпрос към Тесла. Е, колко дълго живее, така да се каже, един акумулатор? когато, например, човек чака много дълго на светофара, какво става с акумулаторите тогава? Какво мислите, Тесла? Дали не трябва да се въведат зелени вълни в синхрон с новите алгоритми? Така че смарт CDS да върви директно от точка А до точка Б, защото не става дума само за акумулаторите, става дума за цялата инфраструктура. И тук се намесват много въпроси. Изхъбяването на, на гумите, увеличаването на малките прахови частици. Така че Ние в парламента, в рамките на стола се занимаваме много с мобилността и с въпросите транспортът да е непрекъснат, да не трябва да не се налага на едно превозно средство да спира много често. Така се постига една постоянна скорост и транспортът става по-бърз. Това е едно истинско предизвикателство. Старото мислене го познаваме. Е, Качаме се в колата, управляваме, спираме, чакаме, но новото мислене е оптимизация на транспорта. Europa zużywa około 40% energii pierwotnej. Благодаря. Европа консумира около 40% за, използва около 40% от своята първична енергия за а, отопление и за охлаждане. Има и много други полезни употреби, които обаче не ги правим трябва да помислим в един макроплан, докато отоплението е става в един микроплан. Там говорим по-скоро за складиране на топлина и за различните типове енергия. Кои са според вас евентуалните перспективи за употреба на тези методи за отопление? Коя от тези системи е най, с най-добър потенциал най-вече за а, топлинната конверсия. Защото ако а, веригата на конверсията е дълга, губи много. Благодаря. Сега от зелените. Благодаря. Господин Ериксон има думата. Много интересен сноизслушване. Виждам, че има много альтернативи. Съгласен съм с повечето от вас, като казвате, че сега можем да решим по кой път, по кой начин да вървим. И какви са възможностите или невъзможностите. А, интересни неща казахте за парното и за отоплението, как можем да използваме ефтината възобновяема енергия за бъдеще. Също смятам, че трябва да бъде интересно да има а, наистина нови компании, които да намерят нов пазар, а именно с складирането, с съхранението на а, електроенергия. Особено сега, когато цените са много високи. Мисля, че пазарът трябва да бъде чут сега, и да видим дали имаме възможности за производствен капацитет от такъв мащаб. Има големи разлики в електрическия пазар, така че смятам, че ще е добре да имаме мотивацията да произвеждаме по-ефтино електричество. Смятате ли също, че нещо голямо може да излезе в следващите 5-10 години? Видях нещо много интересно. Тук се води дебат за ситуацията в Европа с стоманината. Този бранш използва много въглища и съответно произвежда много а, парникови газове. Но самият, самата стоманена добивна индустрия говори за използването на водород вместо въглища. Мислите ли, че това е решение, което може да бъде възможно за бъдеще? Ако това е нещо, което може да се случи в близко бъдеще, може да се подобри много повече по този начин на производство на емисии. ако можем да произвеждаме ефтино вятърна и слънчева енергия, това вече ще е добре. Това е. Благодаря. Господин Кохличек. От Гуе. Благодаря. Аз съм предприемач, който притежава три а, фотоволтаични централи. Едната от тях произвежда 3, а другата 7,5, и другата 4,5 киловата в пикови часове. Но това е, е познавам специфичната система в Чешката република. А, използвам, едната от централите използва а, слънчеви батерии. Тя се намира в а, а, вилата ми и използвам само за а, лични цели. Преди години имаше едно изказване, където а, беше казано, че ще има един процент водородна енергия в европейската економика от 2020. И след това се оказа, че нищо повече не се направи в а, а, никъде. В Нератовица в Чешката република имаме една такава а, един такъв източник. Смятам, че това е много добро решение няма нужда от голямо съхранение, много елегантно решение е водорода. Така че искам да попитам тези. А, аз нямам, примерно, нужда от е, електричество за а, кола но харесва ми да имаме такава, примерно, малка, такова малко звено, такова за производство на водородна енергия. По този начин нямаме нужда от никакви допълнителни батерии. Те имат кратък жизнен цикъл, умират бързо, така да се каже. Особено ако има голямо търсене на енергия, батериите много бързо се влушават като качество. Така че от практическа гледна точка аз очаквам с нетърпение деня, когато ще имаме водородни централи на локална почва, близо до вкъщи, защото това е решението. Тези централи, тези трябва да покажат на хората, че Европейския парламент не е само празни приказки, а че прави нещо за реалния живот. Следващият оратор – Господин Сал, Салдаргас. Благодаря, господин председател. Благодаря за задълбочените презентации. Благодаря на нашите гости. Когато говорим за съхранение, да, ключов елемент. Вече виждаме, че съхранението може да бъде на всички етапи при производството, при преноса и при крайния потребител. От... Всички знаят, че електрическите коли също могат да бъдат използвани за вид съхранение, така да се каже. Но въпросът ми е, работя по доклад на господин Геринг за охлаждането и парното. Вярно е, че при отоплението можем да използваме от страна на потребителите вид съхранение. Можете ли да, раз... да кажете малко повече по тази тема? Какви проблеми виждате? От правно естество ли, от економическо естество ли? И смятам, че отоплението и охлаждането са достатъчно голяма мотивация, когато говорим за крайния потребител. Как да получим тази мотивация за участие и за ангажираност? Благодаря ви. Благодаря. И така приключи списъка за въпроси. Нека да задам и аз един. Към Йорго. Сигурно си спомняте, в началото на този век, на около 15 години, преди около 15 години, очаквахме много повече от водородната економика. Професор Ривкин от Обединеното кралство дойде тук и каза, че през 2010, не по-късно 2010, можете, ще можем да купим водородна батерия във вся, всеки магазин в Европа, Съединените щати и Китай. Нещо явно се е случило. Не знам кога. Може би вие ще кажете. Бихте ли обяснили защо има такава голяма разлика? От всичко, което сме очаквали преди 15 години, е, от водорода като движението на, за, за движението на економиката, както и за съхранението. И какво всъщност да очакваме за бъдеще? как ще развием водородната енергия за бъдеще. Та, това, са въпрос, това е въпрос към всички наши оратори, наши гости. Бихте ли ни дали една дата? Приблизителна дата, с приблизително около плюс-минус 5 години, когато ще можем да спрем употребата на газ и да минем само на възобновяеми източници. в голям мащаб. Плюс-минус 5 години. Това са двата ми въпроса. Може би трудни, но все пак. Нека да започнем. В същия ред, ако може. Заповядайте. Благодаря. Да, благодаря. Е, трябва ми, може би, кристалната топка, за да прочета какво ще стане в бъдещето. Сега. Сега, разбира се, не мога да ви кажа как нещата ще станат в подробност, но трябва да бъдат разгледани в глобалност. Господин Вякон, вие попитахте за и охлаждане. А и втори път ми беше зададен подобен въпрос. В много от изследванията се казва, че е, съхранението на топлината е по-економично. Може да се използва за всичко, за отопление, за транспорт за батериите, за зареждане на батериите, за акумулаторите на колите. В една, една ирландска фирма днес дава въз, въз, възможност за съхранение на а, отопление в един бойлер и в момента, в който има прекалено много а, вятър или има свръхпроизводство на електричество, просто има самоизключване. Защо не повече ме помадна? Ами тази гъвкавост трябва да, да може да бъде продавана на пазара. Всеки един по-отделно е прекалено незначителен. Сега, нямаме подобни подобен пазар, нямаме подобно агрегиране, каквото имаме в Съединените щати. Наистина просто трябва да се сформира, структурира пазара на господин Ериксън. Арбитраж. Когато се купува ефтино, продава скъпо арбитраж. Защото цените трябва да отразяват състоянието на пазара. Така че ако нямаме гъвкавост, имаме прекалено предлагане и така нататък. И от от пазарна гледна точка всъщност сигнала, ценовия сигнал трябва да стига до, до потребителя. Защото потребителя а, готов ли е да плаща 2000-5000 евро киловатт часа, дори за една минутка, ако е било. Така че мисля, че всичките съоръжения за, за, за, за съхранение трябва да бъдат подложени на това. И още и последният а, кога вече няма да имаме бекъп на гъста. Ами, според мен няма да е скоро. Първо да отговоря за въпроса, свързан с отоплението. Не можем не можем да кажем, че имаме от една страна топлинна система и от друга страна елек електрическа система. Мисля, че за, за, за бъдеще ще имаме все повече и повече топлина, която а, ще бъде а, производствена от електричество, защото електричество се произвежда все повече от вятърна енергия, от водна енергия, от всякаква. Сега, разбира се, не, това няма да може да бъде въведено във всеки отделен дом. Тоест, ние трябва да създадем сгради такива, каквито, в каквито да могат да се инсталират а, акумулативни помпи. В, в в Германия, в има региони, в които използваме подобна система. Но ако наистина тръгнем по този път, ще има нужда от огромно, огромно количество електричество, така че това трябва да се вземе предвид. Някой зададе въпроса относно водородното съхраняване и използването на водорода в стоманодобива. А, да, в Сименс си беха задали въпроса, възможно ли е да се е, произвежда стомана, като се използва е, водород. Но водо, водо, водо, е, е необходим за производството на много, много е, продукти, така че е, необходимо е да се създаде един е, пазар, един истински пазар, а в а, това би и в стоманодобива най-вероятно ще е необходим водорода, но това няма да стане от днес за утре, няма да бъде съвсем а, а, скоро. Защо няма да имаме водородна економика а, в близко време? Аз мисля, че в 90-те години имаше така прекалено много а, а, оптимизъм. Някои смятаха, че енергийните клетки наистина ще, ще, ще генерират а, такива възможности, че ще можем да имаме производство от типа на стотина евро за киловатт. Но Ниста мисля, че подходихме прекалено оптимистично. И на вашия въпрос аз мисля, че до 2050 година ще има а, все още газо, централи с а, газ. Господин Чесик Маркакис. А, можем да можем е да, да, да, да, да ви обясним по какъв начин могат да функционират стационарните енергийни клетки, които могат да бъдат инсталирани в сградите и така така. Сега по въпроса на... Не, вие отговорихте всъщност на господин Ериксън. Той каза, че ще използваме големи обеми водород е, в е, далечно бъдеще. Не съм абсолютно убеден в това. В е, момента можем да на практика да използваме с наличните мощности 2 милиона леки коли. Така че аз мисля, че постепенно ще има заместване на емисионоемки вещества с водород. Вашия въпрос свързан с интелигентните градове. Може би по-скоро да помислиме за интелигентни коридори ТНТ. Защото нека не забравяме, че пренос и на стока все повече и повече се извършва не с чрез с, по железо, с влакове, все повече и повече този пренос се прехвърля на тежкотоварни камиони, които а, с, с дизелови двигатели. Въпросът е как можем, примерно, да тръгнем от Сицилия и да стигнем до Стокхолм без а, проблеми. Така, сега за енергийните клетки. Енергийните, енергийните клетки наистина могат да, да постигнат много висока енергийна ефективност до 600%. По на вашия въпрос може да се използва както за малки, така и за обемни пред, е, приложения. Знаете, преди, преди, преди няколко години се говореше непрекъснато за биогорива, просто всеки говореше само за биогорива. Так, е, спомнете, спомнете си, тогава разработихме огромно количество нормативни документи и така и 3 години, 4 години по-късно изведнъж се каза край да спрем до тук, защото е, заблудили сме се, така че аз съм абсолютно убеден, че и за бъдеще ще имаме нужда от акумулатори. но в един момент ще стигнем до, до, до, до тупик, до невъзможност да произвеждаме повече. Господин Гриванес, вие попитахте те, защо някои технологии вече не се използват. Ами да ви дам един пример с Европейския парламент и новата сграда в Люксембург. А в а, а, първоначалният проект бяха включени енергийните клетки. За, заради възможността да има по-малко емисии и така нататък. Така че в а, тръжната оферта те присъстваха но след това на много по-низко равнище бе решено, че това е прекалено скъпо. Не става дума за решение по върховете. Ето виждате, дори в Европейския парламент на административно равнище бе взето решение, че е, подобни съоръжения са прекалено скъпи. Е, вярно, че в момента са скъпи, но това е проблема. И Иржи зададе основният въпрос. Дали професор Ивкин беше прав или, или не? А, експертите или а, тези, които са привърженици на водородното съхранение, смятат, че той не, не беше не направи добро на този отрасъл, защото е, някак си като че ли със, създаде прекалено високи очаквания и имаше разочервение. той, той в крайна сметка не, не е така добре, добре известен в Съединените щати по повод своите изявления, свързани с водородното съхраняване. Той е известен единствено в Калифорния. Но след КОП-21 се поехме ангажименти. Сега необходимо е да изпълниме поетите ангажименти. А, Грин, Гринпис неколкократно спомена водородното съхраняване. като едно от единствените всъщност решения, ако искаме наистина да имаме нулеви емисии през 2050. Okay, thank you. So, um, let me see if I got all these... Um, uh, Благодаря. Uh, тъй като съм последен, е, това е всъщност предимство. Сега, интелигентните градове. Ние се опитваме да разработим концепции тук. Много е интересно. Технологията е тук, но е, технологията е налична, но законодателството, което да я регулира, все още не е налично. Виждаме вече инициативи за декарбонизация в транспорта, транспорта. Като погледнем нашите градове, ситуацията с чистотата на въздуха е ужасяваща. Ние не сме в Китай, в Европа сме и въпреки това имаме в Южна Европа големи проблеми. В Испания, например, въздухът е много мразен. Така че декарбонизацията на транспорта ще бъде много важна тема, независимо дали говорим за лични автомобили или тежкотоварни автомобили. Сега за новите бизнес модели. Агрегаторите са на лице. бизнес моделите вече се изработват. Е, днес ние използваме тези технологии и позволяваме на агрегаторите да правят, да печелят и позволяваме на потребителите да спестяват. Какво искаме обаче? Искаме да не се създават бариери за комерциализацията на, на вече налични решения. В различни държави членки нивото на тези технологии е различно. Сега на колегата от Чехия. Ако вие нямате електрич, електромобил, е, ползвате този на съседа. Е, това е един бизнес модел, който е възможен. Е, има много възможности за използването на съхранението на енергия, за използването на мрежата, така или иначе има много възможности именно за спестяване на енергия и за печалба всички тези модели могат да ни доведат до по-голяма енергийна стабилност. Благодаря. Това беше, мисля, много интересно изслушване. Заредихме батериите си за повече по-нататъчни дейности. Е, разбрахме какво трябва да се направи и се чувстваме отговорни да развием съответното законодателство за пазара. Защото това не е само европейски проблем, а глобален проблем. Благодаря на експертите, благодаря за активното участие на депутатите, благодаря, от, благодаря и на комисията и на всички, които ни слушаха. Има ли по точка разни някакви коментари? Не. На 23 май е следващото ни заседание от 3 часа и на на 24 май е, заседанието е сутринта от 9 до 12.30. Благодаря ви. Закривам заседанието.